Η κυρία Πρόεδρος. Госпожо председател, госпожи и господа, заседанието започва. Протоколът от вчерашното заседание ви е раздаден. Имате ли забележки по него? Очевидно не. Следователно приемаме протокола. А сега колегата Хери Пио Кастро по правилника за вътрешния ред. Благодаря, госпожо председател. Моля за вашето извинение. Във връзка с